парламент. Групата ЕНП е, е подала искания за членство в конкретни комисии. Ако до края на днешното заседание няма възражения, те се смятат за прияти. Това бяха съобщенията. Сега преминаваме към дебата. Уважаеми колеги, започваме